само да се уверя, че съм гласувала за, но машината не функционираше. Ще го запишем в протокола. Госпожо Корола, желая на всички колеги добър път. Ако останете в Германия поради някаква причини, трябва да знаете, че в четвъртък по време на карнавала е обичайно жените да режат вратовръзките на мъжете. Да го имате в предвид, ако времето или стачката ви накара да останете в Германия. Закривам заседанието.